въпрос за ам, въпрос отправен към комисията с искане за устен отговор. Какво означава рейтинга 3А в социалната сфера? Давам думата на автора на този устен въпрос, господин Хендел, за 5 минути. Благодаря, Господин председател, социалната ситуация в Европа изисква незабавно да се постигне социален рейтинг в Европа на ниво 3А все още безработицата е много висока в Европейския съюз, но говорим за официално регистрираната безработица. Неприемливи са нивата на безработица сред младите хора. Намираме се в ситуация, в която бедността в Европа стига много високи нива. Много граждани в Европейския съюз е, живеят под прага на бедността съгласно критериите на ОИСР, създават се несигурни работни места и по този начин има и хора, които са бедни, въпреки че работят. Комисията, явно осъзнала вече за какво става въпрос и през октомври господин Юнкер представи своят амбициозен проект, свързан с този рейтинг 3А. При а, завършването на ам, паричния и ам, економическия съюз беше казано, че ще се застъпи и социалния аспект. Ще се определи понятието за рейтинга 3А в Европейския съюз. Ще се използва пълния потенциал, за да се ам, разрешат проблемите, свързани с безработицата и да бъдат изпълнени всички цели в стратегията 2020, свързани с заедостта. Но всичко това са само крилати фрази. От страна на Европейската комисия явно не се води дискусия. Има и социален въпрос който е много важен за Европа, но няма нито просто, нито общо решение, което да се предлага. В своето е, е, няма съобщение от страна на комисията или това, което има, не съдържа е, конкретна информация за този рейтинг 3А. И днес получаваме изявление от страна на комисията, но госпожа Тайсън от тази структурирана информация, която ни предоставяте днес, пак не ми става много ясно. Говорим за общи теми, които можем, разбира се, да приемем, но няма ясно изявление за това какво ще се случи. Първо, как комисията определя този социален рейтинг три пътя за Европа. На второ място микрофонът Какви са конкретните подробности за концепцията? Какви са целите? Какви са компонентите? На трето място, какви са съществуващите и новите механизми, процедури, показатели и какви са измеримите стъпки в рамките на европейския семестър и извън него при постигането на тези цели. На следващо място, как ще се използват инструментите? На пето място, какъв е подробният график на комисията, свързан с този социален рейтинг три И на шесто място, е, как ще се постигне по-добра социална конвергенция чрез създаването на високи стандарти? Това са въпроси, които отправям към вас, но не съм изчерпал въпросите си, за съжаление. Какви реформи и а, а, законодателни разпоредби ще бъдат а, стимулирани на европейско и национално ниво. Как ще се оцени какъв е постигнатия напредък? И на последно място, как иска комисията да определи социалния рейтинг 3А за цял, целия Европейски съюз, а не само за паричния економически е, съюз, е, как ще създадем ли Европа на двете скорости в социалната област, ще има ли Европа в и извън е, този валутен съюз. Трябва да кажа, че социалната ситуация е много важна. Това е ключовият въпрос за създаването на солидарна Европа. Нямаме много време до март 2017 година, нямаме време да изчакваме е, изготвянето на бяла книга, имаме нужда сега и само сега от конкретни мерки за, за е, изграждането на една силна и стабилна Европа. Благодаря, госпожо е, Тистън. Имате думата. Господин председател, дами и господа депутати. първият ми работен ден задачата на Европейската комисия беше да се постигне рейтинг тройно А в социалната сфера. Това е не само амбиция, но и поет ангажимент. Економическото засилване на Европейския съюз върви в ръка, ръка за ръка с подобрението в качеството на живот на хората. Това е в основата на социалния модел и е съществена част от пазарната економика. Рейтинга тройно А в социалната сфера, по мое мнение, изисква балансиран подход, който да доведе до създаването на работни места и до закрила за всички в целия цикъл на живота им. Европейската комисия разписа тази цел в дневния си ред и аз съм убедена, че само чрез по-доброто вземане предвид на социалното измерение във всички политики ще успеем наистина да изградим една социална Европа. Комисията вече предприе конкретни стъпки, за да е, гарантира, че Европа ще заслужи рейтинг тройно А. По време на европейския семестър задълбочихме анализа върху економическите резултати и засилихме ролята на социалните партньори на европейско социално равнище. Изготвихме оценка на въздействието паралелно на изготвянето на новата програма за Гърция. Изготвихме препоръки за държавите членки във връзка с повторната интеграция на трудовия пазар на дългосрочни, на хората, които дълго време са били безработни. Съвета бързо прие да увеличи от 1 на 13% помощта за младежката безработица, което е около 1 милиард евро. Това бе предвидено за проекти в рамките на инициативата за младежката безработица. Приехме предложение за хората с увреждания, което ще улесни ежедневния им живот. изградихме платформа за борба с недекларирания труд. Това ще ни помогне да се справим с проблема в целия Европейски съюз и ще допринесе също така и за подобряване на живота в Европейския съюз. Улеснихме също така възможността на безработните да намерят работни места. По този начин ще улесним и свободното движение на работниците. И днес към допълнение, като допълнение към всичко това, приехме и предложение за директива за командироване на работниците, която обсъдихме преди малко. на 2016 година предвиждаме да е, направим предложение за балансиране на професионалния и личния живот. Ще има и специален акт за действие в това отношение, който ще излезе през пролетта. Да не забравяме директивата във връзка с социалното осигуряване. Ще има и други предложения преди лятото. Паралелно с тези конкретни инициативи, които представихме днес, започнахме широко допитване до заинтересованите страни. Председателят Юнкер обяви тази инициатива през септември миналата година. Запознахме се с мненията на заинтересованите страни, включително и на националните парламенти. Аз наистина приканвам всички ви да се включите в дискусията. И разбира се, да изведете на преден план позицията на Европейския парламент. Работихме с социалните партньори на европейско равнище, на национално равнище. Гражданското общество също се включи в дискусията. Защо говорим за стълб на социалните права? Европейския социален модел представлява истински успех. Днес Европейския съюз е най-голямата економика в света и повечето от неговите граждани се ползват от висок стандарт на живот. Европейските ценности се материализираха и се превърнаха в социални права, които са вкоренени в националните и европейската правни уредби. Трябва да помислим дали европейския социален модел отговаря на нашите нужди, изправени сме пред дългосрочни предизвикателства, трябва да се справим и с последствията от кризата. Така че, наистина, трябва да проверим дали този план отговаря на действителността, дали Европейския съюз и политиките на държавите членки в социалната и економическата сфера все още са актуални. Дали те отговарят на 21 век? Това са въпросите, на които трябва да си отговорим. Това е особено важно за еврозоната, тъй като знаем, че едно по-голямо сближаване в областта на социалните въпроси и политиката на труда е много важно за една по-добра стабилност на економическия, политически е, и паричен съюз. Това е важно и за еврозоната, но и за и останалите държави членки, са добре дошли да се присъединят, ако искат това. Господин председател, уважаеми дами и господа депутати, според мен това е най-добрият начин да се постигне социално тройно А, да се предприемат инициативи, които имат за цел да откликнат на действителните потребности на хората и освен това да провеждаме съвместно диалог за това как бихме искали европейския социален модел да продължи да съществува през 21 век, да еволюира и да може да доставя възможности за всички. Насърчавам всички ви да участвате активно в този дебат. Сигурна съм, че имате какво да кажете и очаквам да ви изслушам. Благодаря. Каза 1 минут и 30 секунди. Grazie, президент, комисар Юнил А. Господин Каза, минута и 20-30 е, секунди. Господин председател, благодаря. Госпожо комисар, приветствам тази инициатива. Смятам, че тази концепция може да бъде разработена като част от е, европейската политика, тъй като съгласно договорите Европейския съюз се вече разполага с правомощия да подпомага държавите членки в областта на социалната сигурност, социалната закрила и пазара на труда. Но за да постигне успех в това, трябва да го прави с добро сътрудничество с държавите членки, с регионите и с едни ясни цели. Трябва да не забравяме, че европейската политика на сближаване е от огромно значение, за да има конструктивен економически растеж, който да е хомогенен. мерките в социалната област трябва да се интегрират. Не можем да си позволим да повтаряме грешките от миналото, свързани с кризата, през която преминахме. Не, не можем да рискуваме, да поставяме гражданите пред рискове. Затова трябва социалните показатели винаги да бъдат в основата на европейските социални мерки и те да се използват като механизъм, за да може да се предприемат навременни действия. Благодаря за минута и половина, госпожа Штайнбрук след е, речта на господин Юнкер и също така и след вашето изказване, ние имаме много големи очаквания към вас, госпожо Тайсън, и ние смятаме, че до сега твърде малко се случи. Трябва да има малко повече социални инициативи в европейския семестър, един е, доклад, който не се отклонява от политиката за економии и също така едно съобщение за борба с дългосрочната безработица. Добре, днес след година и половина има първоначални инициативи, обаче с обявя с това, което казахте сега, се очертават твърде малко конкретни неща за социалното тройно А, за очакванията на хората в Европа. И е, искам да обобщя е, накратко. Всички социални права в социалния стълб няма да помогнат на работника. И ограничаването върху страните от еврозоната не е, е средство за борба срещу социалния дъмник, дъмпинг и е, заетостта. Трябва да се постави акцента върху борбата с безработицата, с бедността и социалната изолация. За тази цел ни е необходимо определение на понятието работник, също така на минималният доход, също така укрепване на социалния диалог. Отнесете се по-сериозно към него, също така и детската гаранция. Това е мярка за борба с бедността и за да постигнем истинско социално тройно аз за Европа, трябва твърдо да следваме принципа равен труд за равна заплата и е, също така, когато се преразглежда координацията на социалните системи, трябва да е, предприемем повече действия. Господин Герике, благодаря госпожо председател. Социалното тройно А, което е белег за най-висок бонитет, много често е, е уловка на рейтинговите агенции. Аз приветствам действията на господин Юнкер, защото а, трябва да се прави повече за социалната страна, за социалния аспект. В Германия имаме социална пазарна економика. Както преди, така и сега трябва да се каже, че думите трябва да се изпълнят с дела. Радвам се по тази причина, ако ние в Европейския парламент проведем сериозна дискусия по тази тема. Как едно социално тройно А може да изглежда за Европа? Какво точно трябва да направим? Къде Европа трябва да се промени за тази цел? Аз съм открит за такава дискусия и пожелавам много повече, отколкото до сега да бъде направено, за да могат да бъдат включени хората, да има социална справедливост между родителите и е, хората, които нямат деца на е, социалния пазар. Благодаря. Благодаря за две минути. Има думата господин Калве Шамбон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Винаги си говорим късно вечерта с вас. Когато комисията започне да въвежда нова терминология, е, трябва да се отнесем е, сериозно към съдържанието. Е, задължително е комисията да дефинира какво разбира под рейтинг тройно А в социалната сфера. Дали не е само риторика, успяхте да успокоите парламента. Надяваме се, че това няма да бъде просто символ на социална Европа. Да се надяваме, че това няма да бъде нещо като спасителен пояс за основополагащите принципи на Съюза. Да не навлизаме обаче в спиралата на тройно А, плюс, плюс, минус, минус. Това ще ни върне години назад. Хубаво би било да набележите приоритети по пътя на по-добра и социална Европа. Имайки предвид вашата позиция по заетостта, пълната заетост би трябвало да бъде абсолютен приоритет. Сега обаче неотложен приоритет е безработицата и то сред младите студентите и не забравяйте, че защитата на работниците не е протекционизъм. Какво ще стане с достоверността на комисията, ако говори за рейтинг троен А и отстъпва а, пред това, което искат англичаните и свободното движение на хора. Госпожа Симер има думата. Госпожо председател, госпожо комисар, въпреки че в Германия и в други държави членки през последните години имахме положително економическо развитие, това не промени бедността в тези страни. Последните доклади, които бяха представени, показват, че няма пряка връзка или някаква изключителна връзка между економическо развитие и социалната ситуация на заетите. Затова искам да посоча, че за нас главната задача си остава това, което правим конкретно като Европейски съюз, да намери е, и конкретно изражение срещу тези 120 милиона души, които живеят в бедност. Трябва да им предложим перспектива. Също така и комуникацията, която представихте днес, съобщението, което представихте, е в твърде тесни рамки. Трябва да се разшири. Е, необходими са ни конкретни критерии, необходими са ни конкретни, измерими, качествени критерии за борба с бедността и няма да бъде в наша полза, ако когато създаваме работни места, говорим същевременно и за необходимостта от минимална работна заплата, минимално възнаграждение, че не са ни необходими е, пенсии, е, които водят към бедност. Трябва да се говори отново за баланс между гъвкавост и сигурност. Ако знаем какво означава е, тази Flex Security, която през последните години в Германия създаде много лоши работни места и по този начин е, увеличи бедността въпреки полагания труд. Така че много ви моля, не говорете за минимални права, говорете за основни права. Кажете съвсем ясно, че всеки човек в Европейския съюз има същите основни права за социална сигурност и бедност без е, живот без бедност. Съжалявам, че ви прекъсвам но имаме проблем с времето и затова спазвайте ограничението. Сега минута и половина на госпожа Ламберт. Благодаря, госпожо председател и госпожо комисар. Когато започна да се говори за рейтинг тройна в социалната сфера, някои от нас си казаха една и сетне е малко повече амбиция в областта на социална Европа и се надявам, че ще надградим върху онова, което сме правили в миналото и ще излезем извън рамките на БВП. Както казаха колеги, смятаме, че социална Европа е подложена на удари през последните години. Парламентът казва това пределно ясно, както вие самата помните. Ако режеш твърде много, в крайна сметка убиваш растението. Социалният, защо социалният стълб е много важен. Надявам се, че в тази консултация ще има много участници, не само от тези, които са засегнати от бедността. Но трябва да обърне внимание и на борбата срещу нарастващата нарастващото неравенство. Виждаме, че пазарът на труда се изпразва от съдържание. Е, много са предизвикателствата. Надяваме се, че всички държави членки е, ще участват, но съм е, е, от Обединеното кралство и не приемам това за даденост. Много е, когато говорим за бъдещо законодателство, трябва да обърнем внимание на приложението му. Трябва да, от една страна има основна Европа, центра, центъра и останалата част от Европа. Проблемите са сериозни и затова има нужда от Европа на една скорост. Благодаря госпожа Аджея за минута и половина. Благодаря госпожо председател. Госпожо комисар, съжалявам. Е, но аз съм убедена, че това са просто приказки, е, както когато дойде председателя Юнкер и нямаше нищо конкретно. Говорите за рейтинг тройна в социалната сфера все едно, че Европа има нужда от етикети в момент, в който е гладна, има изправена пред опасността от мизерия. А мизерията е състояние, в което живеят милиони. Не можем да говорим за тройно А или четворно или петорно А. Трябва да говорим за проблеми и за конкретни решения. Решения, от които имат нужда семействата, живеещи в мизерия. Вие, предложих, вие ни представихте пред, предложение. Знаете ли кое е последното предложение на комисията? Промяна в бюджета на 2017 година на за Италия, Испания, Белгия и още някои страни поради не са спазили изискванията за бюджетни економии. Ето това е тройното А, към което се придържате. Плюс, разбира се, структурни реформи и какво ли още не. Не тези мерки ще осигурят преживяването на милиони, които са доведени до ръба на мизерията. Благодаря, Доминик Мартен. Благодаря, госпожа председател. Госпожа Зимбе не случайно спомена социалния стъл, който е важен за Европа. Гражданите в Европа са, обаче са все все по-евроскептично настроени, защото е, социалната държава има за цел да защитава хората социално в, рамките на националните държави, обаче от друга страна е, тя, на нея се приписват и други е, цели, свързани с стабилността на еврозоната, европейското полугодие и в крайна сметка економическото сближаване става приоритет за спасяване на еврозоната, което означава развиване на социална Европа на две скорости. Това ще има отрицателно въздействие върху пазара на труда и е, по-високите социални норми трудно ще се сближат с е, норми, които имат за цел да постигнат повече ефективност на пазара на труда. Да не забравяме също и драстичните а, мерки от 2000, драстичните развития от 2007 година и бедността. Благодаря госпожа, господин Зарионополос. Трипло алфа и και αξιολόγησης αξιολογούν κερδοφόρες τράπεζες, οικονομίες, επενδύσεις. през... С социалното тройно А се предполага, че на рече на европейски семестър ще донесе някакво спасение. Всъщност, мерките, които се предлагат, нямат за цел да донесат социална справедливост. Чухте отговора на комисията на предложенията на Гръцката комунистическа партия. Очевидно няма никакво зачитане на колективното договаряне. Европейските социални фондове са изпразнени от съдържание. Работниците не са защитени от социални гаранции, никакво осигуряване, в Гърция, например, с третия меморандум Европейският съюз се претендира да е правораздавател на справедливост, нищо подобно. Съкръщават се пенсии и заплати, съкръщават се премии и всичките ни трудови права се заобикалят и нарушават. Членовете на държавите членки говорят за използване на бежанците като е, ефтина работна ръка, което е напълно неприемливо. Ние имаме нужда да се отървем от тази система, която се контролира от капитала. Госпожа Шартиер в 2014 година, когато председателят на Европейската комисия съобщи тук в Европейския парламент този чудесен израз и неговата воля да изгради една социална Европа с тройно А, това беше една огромна надежда тук в тази зала, но също така и за хората в Европа и е, вашата пътна карта, която вие току-що описахте подробно, е, всъщност е, не става ясно от нея колко трябва да се работи всеки ден за постигане на тази цел. Наистина имаме 9% безработни в Европа, това е средна цифра, повече отколкото в САЩ. Е, младежката безработица е 20%, което е изключително обезпокоително и много повече в някои страни и 25% от нашите са граждани, които са изложени на риск от бедност. Виждаме, че социална Европа очевидно минава през е, професионалното включване. Така че аз искам да ви посоча тук е, кой е, е първия лост на социалния асансьор на социална Европа. Това е Европейския социален фонд, това е, е младежката гаранция и се надявам, че всичко, което описахте в тази програма, ще бъде включено и ще ни помогне да е, разработим тези средства, да мобилизираме държавите членки, защото всъщност е, ние трябва наистина да изградим всички заедно социална Европа. Е, социална Европа е Европа на заетостта, на социалната закрила на всеки гражданин. Благодаря, е, че работихте по тази тема. Можете да разчитате на нас. Госпожа Олскак, минута и половина. Е, е, Благодаря. Е, благодаря, госпожо комисар, благодаря на комисията за тази инициатива. Наистина много неща се насърчават, за да може Европа да получи рейтинг тройно А в социалната сфера. Как изглеждат нещата по отношение на бежанската криза, увеличаващия се екстремизъм? Ние се намираме все още в економическа криза, тя не е отминала. Това също трябва да се посочи. Също време, но социалната сфера е много важна за решаване на проблема. Това не можем да постигнем сами. През последните години имаме добри примери за това. Беше прият един важен доклад, който можете да прочетете. Там става дума за това какво става в страни в криза, които са принудени да премахнат колективното трудово договаряне и това доведе до там, че тези страни са в по-лошо положение, отколкото други страни, където социалните партньори са получили закрила. Така че повече социални искания хората трябва да бъдат свободни, трябва да могат да сътрудничат с синдикатите. Всичко това насърчава економиката и социалния живот. Госпожа Лопе Фонтание. Сеньора комисария, han transcurrido meses. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, много пъти председателя Рюнкер спомена социалното тройно А. Мисля, че повечето колеги в парламента не са съвсем наясно какви са конкретните процедури за постигането на това социално тройно А. Именно заради това настояваме на ясни процедури и ясни цели. Хората в Европейския съюз направиха много жертви във връзка с економическата криза и затова трябва да се направи така, че да има развитие, да има растеж през следващите години, което да е ръка за ръка с социалното развитие и с е, предоставяне на грижа за хората. Това означава, че държавите членки и Европейския съюз трябва да работят заедно за по-добро социално сближаване, за повече социална справедливост и за повече заетост. За първи път се предвиждат показатели, които да създадат по-голяма чувствителност към социалните аспекти. Имаме нужда обаче от конкретни параметри, от конкретни показатели, за да може да се ориентират европейските политики така, че да се постигне тези 3А в социалната сфера. Това трябва да е чест, да е цел и в рамките на стратегията Европа до 2020 година. Благодаря. Госпожа Юнгериус. Благодаря. Аз имам три въпроса. Какъв е смисълът от договора за обучение в Испания, след като няма шансове за намиране на работа и как е възможно да се плащат по стотина долара заплата? Централната роля на социалния стълб е да следи пазара на труда да е на да съответства на нашите очаквания и на нашите стандарти. 20, 21 години все още не успяваме да направим нищо трябва да се говори за нарастващото неравенство, за нарастващата бедност, ролята на социалните партньори, колективното договаряне. Накратко, госпоро, госпожо комисар, не се ограничавайте само с думи. Господин Шогор. Благодаря. Напълно съм съгласен с амбицията на комисията и напълно съм съгласен с новия акцент върху социалните е, аспекти. Економическото развитие и социалното развитие са взаимно свързани и взаимно се допълват. Що се отнася до дефиницията на рейтинг тройна в социалната сфера, съм съгласен с идеята за економически силна Европа, която осигурява работни места и подобрява живота на хората. Заедно с това смятам, че когато работим за тази цел, трябва да избягваме всяко регулиране, което спъва растежа. И когато въвеждаме ново законодателство, трябва да отчитаме ситуацията на различните държави членки, необходимостта да се защитава защитават свободите на свободния пазар и да се гарантира европейската конкурентоспособност. Благодаря. Благодаря минута и половина за господин Пирински. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги, мисля, че си струва да си припомним какво точно каза председателя Юнкер през октомври 2014 година, когато Европейската комисия започваше работата си. Той каза, искам Европа да се посвети на постигане на тройно А по социалните въпроси, така както е посветена на постигане на тройно А в финансов и економически план. Моят въпрос към вас, госпожа План Тайсън, е следният. Наистина ли смятате, че тази Европейска комисия до тук е била по еднакъв начин посветена на социалните въпроси и на макроекономическите и финансови въпроси. В вашето изказване през юни миналата година в Люксембург, е, в отговор на въпроса има ли старт, нов старт на социална Европа, вие казахте да, твърдо да, но мисля, че трябва да ви коригирам. Всъщност, според мен отговорът е Твърдо не, защото основната насока на работа на комисията в връзка с европейското полугодие е по-скоро затягането на коланите, бюджетните ограничения, непрестанен натиск за постигане на така наречения фискален на така нареченото фискално равновесие, бюджетно равновесие и социалните последици всъщност са изтласкани на страна. Мишел Ролен, минута и половина. Госпожо комисар, като когато председателят на комисията заяви своите амбиции да получим тройно А за Европейския съюз, това беше ясно послание и е, трябва наистина да се отдаде много голяма важност към социалните въпроси, така както към економиката. И смятам, че това е един от елементите на една социална економика. Тройното А означава една ориентация във волята. Трябва обаче да се очертаят и параметрите, които трябва да се използват тук. С какви параметри може да се измерва напредъка и политиката, която се прилага. Политиката може съвсем интелигентно да се опира на инструментите, които съществуват сега. Е, например, е, някои е, органи от социален характер във Франция и в Великобритания. Също така, мисля, че доброто законодателство не е достатъчно. Както директивата за командираване на работнице е необходимо да разполагаме с добри служби за трудова инспекция, за да можем да контролираме, но също така и да консултираме заинтересованите страни. Това е основно изискване за Европейския съюз, но също така и за приближаване на европейските граждани към този проект. Благодаря, госпожа комисар, за извършената работа. Госпожа Джентиле. По политиката за социална справедливост, като че ли е изправена, о, изпразнена от съдържание бедност, бе, която ограничава хоризонта на растежа. Следователно, комисията трябва да даде бърз отговор и да отговори на очакванията на гражданите, които смятат, че това, което прави Европа, е безполезна пропаганда. За... Трябва да се осигури помощ за най-уязвимите, без да се бавим. Също така, по отношение на новите бедни, които чукат на нашите врати. Те изискват да им отговорим по достоен и човешки начин. Благодаря госпожа Сандър за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, през 2014 година председателят Юнкер заяви волята си за тройно социално А за Европа. Тази декларация беше повод за дебат и аз мисля, че а, е, малко преди това, а, е, малко след това ние сме много щастливи да споделяме тази идея придаване на социално лице на Европейския съюз. Въпросът обаче остава какво можем да направим, за да придадем социален облик на Европа. Аз смятам, че най-добрата социална защита е човек да има работа. Достойна работа, която да му носи приходи. И това предполага две неща. Първо, ние трябва да дадем възможност на нашите граждани да участват в пазара на труда. Те трябва да бъдат компетентни, трябва да говорят съответния език и трябва да бъдат мобилни. И така въоръжени нашите граждани, те всъщност трябва да разполагат с еднакви средства, с еднакви оръжия, за да могат да участват в социалния живот. Освен това, трябва да позволим на нашите предприятия, индустриални, занаечийски или селско-стопански да създават създават работни места, което всъщност изисква законова рамка и е, която е, рамка окоръжава към инвестиции. Зад социалното тройно А, зад е, този слоган е, трябва да се крие и идеята Европа да подобри имиджа си след кризата, която разклати нашия инструмент и която за много хора означава бедност. Европа, която да се сдобри с Европа, с предприятията и с работниците. Това е социалната конвергенция. Мишел Балас. Благодаря, госпожо комисар. Действително необходими са показатели, има такива и в економически план, необходими са и социални, за да може да оценяваме развитието. Но искам да споделя с вас нещо, в което твърдо вярвам. Когато има свободен пазар, когато има свобода на движението на работещите, е необходимо изближаване в социален план защото иначе заплашваме дори този вътрешен пазар, за който говоря. Освен това, ако, ако искаме, ако няма социално сближаване, цели Европейски съюз може да бъде заплашен, защото еврофобските гласове ще станат още по-силни и така. Методът трябва да е да се предлагат неща, които още от самото нещо да могат да бъдат приети. Дори когато съветът е против, парламентът ще ги подкрепи. Има еврозона, в която са необходими мерки и след нея ще вървят всички останали. Мисля, че това трябва да е метода. Благодаря за минута и половина, госпожа Томс. Spoštovana predsedujoča, е, да за zaposlovanje и sociala остаят високо. Много е важно да се знае, че социалната сфера, социалните дейности не губят своята важност в нашия дневен ред. По тази причина ние бихме могли да установим, че тази идея за социалното тройно А обединява всички нас – за които е важно образованието, за които е важна заетостта и за които е важна по-добра координация на социалните системи. За мен е много важно да се окаже подкрепа също на една инициатива, свързана с социалните права в Европейския социален стълб. Европа винаги е представлявала модел за социални права и трябва да се запази е, този приоритет на Европа в света, ние трябва да продължим да подобряваме тази система. Ние трябва да установим една система, която е още по-усъвършенствана и аз съм убедена, че Европейския стълб е, на социалните права също трябва да даде своя принос. Има много въпроси, които нямат още отговор, например каква е, е системата, как функционира тя. Аз също е, подкрепям и въпроса, който отправихме към комисията и аз очаквам вашия отговор. Господин Занонато за една минута. Благодаря, госпожо председател. Този дебат е важен, защото всеки опит Европейския съюз да бъде сведен до економическите аспекти трябва да бъде отхвърлен. Не може да се създаде само економически Европейски съюз. Трябва и политическо и социално измерение. Има нужда от задължителни параметри в взаимодействие с синдикатите, за да се преборим срещу дъмпинга. И за тази цел основните права трябва да имат превес над економическите приоритети. Всички трябва да имат равноправни условия на живот и труд, където и да живеят в Европейския съюз. Ето защо има нужда от механизъм на минимална европейска заплата, договорена с синдикатите, за да няма огромни различия в заплащането. Комисията трябва максимално бързо да, да се ангажира с въпроса на въздействието на цифровизацията върху пазара на труда. Благодаря сега господин Лаврилю, за минута и половина. Госпожо председател, госпожо комисар, госпожо Тайсен, колеги, говорим за рейтинг тройно в социалната сфера. Всъщност този израз беше използван най-напред от господин Юнкер, който повдигна въпроса значението на социалното измерение. Европа трябва да бъде пример тук. Социална Европа не трябва да остава утопия. Разбира се, не може да има един и същи кодекс на труда в 28 държави членки. Заедно с това трябва да има общи стандарти. По този начин ще можем да се преборим с социалния дъмпинг и да, да преодолеем неприложимостта на редица директиви. Вие говорихте, госпожо комисар, за директивата за командироване на работници. Може би сегашният текст е, не, е недостатъчен, за да преминем към социална Европа, ние трябва да възобновим европейския социален диалог, така както беше замислен от Жак Делор, бившият председател на Европейската комисия в моята страна. Защитата на работниците не са празни думи, но в Франция обаче правилата са трудни за изпълнение. Благодаря. Една минута, господин Готиерес Прието. Благодаря, госпожа председател. Госпожа комисар, преди година и половина господин Юнкер говори пред нас за социалното тройно А. Искам да ви припомня защо въведе тази тематика по този начин. Направи го, защото беше важно да се промени динамиката, да се включи социално измерение след въведеното от господин Барозо, вземайки предвид и кризата. С социалното тройно А господин Юнкер подчерта, че е необходимо да се премине към нов период, към нов подход в Европейския съюз. Виждаме обаче вакуум празнота в тази област, която трябва спешно да се запълни. Първо, с минимални заплати, за да може да се преодолее бедността. Второ, с механизъм за подкрепа за безработните. И трето, с минимална заплата, за да се избегне социалната изолация, казва ораторът. Това са трите елемента, необходими за запълването на социалната празнота в Европа. Госпожа Шойдрова. Děkuji. Vážená paní komisařko, já jsem si se zájmem vyslechla vaše vysvětlení pojmu. Благодаря. Госпожо комисар, изслушах много внимателно вашето обяснение на понятието социално тройно А Ясно е, че това трябва да бъде израз, който описва високите социални стандарти в Европейския съюз, благодарение на нови и вече съществуващи социални политики, които вие вече изредихте. Искам да подчертая подкрепата, която трябва да се даде на доброто равновесие между професионалния и частния живот – е, мисля, че днес е, най-голяма дискриминация има срещу младите семейства. Семейства, които трябва да инвестират в своите деца, а пък тези деца са бъдещето на Европа. Така че моят въпрос е как най-добре можем да подкрепим младите родители. Освен това, за колегите, които искат повече защита на работниците и повече възможности за командироване на работници, нека да не забравяме, че имаме нужда от работодатели, от конкурентно способни фирми. Нещо, за което е необходимо прозрачно и, стаб... прозрачна и стабилна законова среда. И така, ако искаме да преразгледаме директивите за командироването на работници, това трябва да бъде направено, съхранявайки конкуренцията. Господин Саймън. Благодаря. С комюникето за печата на Комисията за социалния стълб говори, че това е ориентировачен документ, в който са представени основни принципи на Европейския съюз, но че няма да се прилага в 9 от 28-те държави членки. Малко е странно. Основоположни принципи, които обаче няма да се прилагат спрямо стотици милиони граждани. Трябва да кажа на комисаря, хубаво е, че вие председателят а, Юнкер не бяхме, не бяхте автори на а, десете Божии заповеди, тъй като няма да убиваш, няма да прелюбодействаш. Е, това е незадължително в Полша. След като едно нещо е важно, то трябва да се прилага спрямо всички. Ако това е обаче нещо, което така да накара социалистите да са доволни, да не се сърдят много. Нека не си губим времето. В е, някакъв момент на, в документа трябваше да се говори за качествени работни места. В мой избирателен район, в центъра на Великобритания, има а, десетки хиляди граждани, които работят на така наречените договори с нулеви часове. Благодаря, господин Ванден Кенделария има думата. Госпожо председател, госпожо комисар, аз съм един от най-младите членове на Европейския парламент и е, също така съм председател на съответната секция за млади хора в Европейския парламент и искам да Изложа техните проблеми. Те трябва да бъдат поставени в центъра на социалната политика. За моето поколение вътрешният пазар е нещо, което се разбира от само себе си, също и неговите предимства, но ние сме големите губещи от финансовата и економическа криза. Нашето поколение трябва да получи сигнал, че идентичността на Европа не се характеризира само с свободно движение и економика, но също и с социално измерение. Ние можем да изпратим ясен сигнал, ние можем да стимулираме младите хора цифрите останаха същите на пазара на труда. Всеки пети млад човек е безработен и това е позор. Младежката инициатива всъщност е шанс за комисията. Комисията предостави средства за нас и това се увенча с успех. Младежката безработица спадна, обаче една лястовичка все още не означава пролет. Има много работа, която ни предстои. Трудовата мобилност трябва да бъде укрепена. Една социална Европа е Европа, в която за всички действат еднакви правила. Скъпи колеги, моето поколение не трябва повече да се нарича загубено поколение. По тази причина Европа трябва да бъде по-социална и отговорността се носи от всички нас. За процедурата за спонтанни изказвания имаме седем оратори. Една минута точно има всеки. Госпожа Ясловецка има дума. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, много се радвам, че можем да говорим за социалното тройно А днес – и е, е добре това, че госпожа комисаря обясни какво означава социално тройно А, какви са механизмите, какви са законодателните планове. Е, действително, плановете са амбициозни, но ако не отговорим добре на въпроса, няма как да ги приложим по отговорен начин. Социалната политика има сериозно отражение върху качеството на живот на гражданите и за това е необходимо институциите да подхождат към въпроса изключително отговорно. Нашата цел трябва да е да се постигне максимално сближаване между социалните политики на държавите членки, като същевременно се увеличи е, иновацията и ефективността на пазара на труда. Това може да стане чрез някои промени в политиките в държавите членки. Знаем какви са трудностите, за това трябва да въведем нови елементи в политиката на пазара на труда. You have the floor. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Призовавам Европейската комисия да обърне внимание на два доклада, които ще бъдат представени в пленарната зала спазване на показателите за борба срещу бедността и бедността от гледна точка на жените. Ние трябва да имаме ясен социален фокус на европейския фокус с ясна с ясен акцент върху жените. Жените са изправени пред по-голям риск от бедност и изолация. И когато го решим проблема за бедността на жените, помагаме и на останалите да се издигнат от бедността. Ние трябва да се преборим с неравенството, основано на половете. Благодаря, господин Мария, за една минута. Благодаря много, госпожо председател. Тройното ана на Юнкер всъщност се провали. Безработица навсякъде в Европа, бедност навсякъде в Европа, висока безработица срещу младите 25% е за само в Гърция. Ако искаме една истинска социална политика, са ни необходими поне три неща. Първо, минимална социална заплата, второ, минимална европейска заплата и трето минимална помощ за безработни. Иначе няма как да се придвижим напред. Що се отнася до Великобритания а, и дали а, и, и нейното оставане или не в Европейския съюз, целият този спор просто разкъсва социалната структура на Европа. Хората от Европейския съюз които работят в Великобритания, на какво могат да разчитат, ако Великобритания напусне Европейския съюз? На какви социални права? Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, при тази дефиниция имаме впечатление, че комисията на господин Юнкер застава зад този рейтинг тройно А с план, който е по-скоро импровизиран. Политика на економии, социално измерение, паричен съюз. Всичко води до там, че се влушават условията на труд и политиката, която се следва, е неефективна, като например при младежката гаранция тройно А. Това може би беше грешка на езика, защото комисията мисли за резултатите, които ще се постигнат с тези мерки. Но откъде е, и за какво ще служат тези мерки? Е, най-вероятно не на гражданите. Качеството на заетостта е точно толкова толкова важно, колкото и броя на работните места. Необходими са ни работни места. За съжаление, ораторката е прекъсната. Превиши времето си, господин Хакнер. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, през октомври 2014 година с удовлетворение чух изявлението на господин Юнкер, където за пръв път беше обявен рейтинга тройна в социалната сфера. Аз съм за хармоничен економически растеж. Той ще бъде възможен само ако предприемем паралелни действия в взаимодействия, които ще подобрят заедостта и социалните условия на гражданите. Социалният рейтинг обаче не трябва да бъде само обща цел или някакъв набор от идеали. Имаме нужда от конкретен план за това как да се постигне тройно това. Първо, Имаме нужда от цялостни измерими показатели, които да мерят напредъка. Надявам се, че комисията скоро ще представи предложения. Отбележете също така, че дейностите насочени към тройното А трябва да въжат за целия Европейски съюз, Ако обичате в микрофон. Комисията наистина а, предложи тази свободна конкуренция и смята, че това е основата на социалния прогрес. Аз мисля, че днес в Европа а, конкуренцията не е свободна, защото социалните системи са твърде различни между отделните страни и а, командираването на работници. Това не е на висотата на социалните изисквания, създава повече проблеми, отколкото решава. И ние виждаме, например, с всеки измина ден, че се създава а, различие в конкуренцията и е, това още повече засилва кризата, например в селското стопанство. Аз мисля, че е необходимо сега да се хармонизират правилата в Европа и то по много убедителен начин, също така и социалното законодателство. И накрая искам да посоча, че трябва да имаме хармонизация на е, данъчното законодателство, тъй като това е голям проблем за Европа. Ораторът е прекъснат от председателката господин Полчък. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl hovořit... Благодаря, госпожо председател. Имах намерение да говоря за нещо различно първоначално, но преждеговорившите ме провокираха и променям изказването си, за да отговоря. Мисля, че това, което казахте, не е важно. Всъщност, ако се увеличи конкурентно способността, това автоматично ще доведе до увеличаване на нивата на социална защита. Една силна от економическа гледна точка Европа няма да попречи на добрата социална закрила. Напротив, необходимо е държавите членки да имат известно поле за действие по собствено осмотрение не е добре е, да се излиза с право засягащо темите в твърде големи подробности. Благодаря, госпожа комисар. Заповядайте за отговор. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, beste parlementsleden, ik wil u eh, ook voor dit rijke debat bedanken. Благодаря много, госпожо председател. Уважаеми дами и господа депутати, благодаря ви много за този богат, интересен дебат с интерес ви изслушах. Виждам, че стройното А за вас е важна тема. Също времено е ясно, че трябва да се предприемат мерки и това е важно, за да напреднем. Сблъскваме се с някои проблеми, които по-рано не очаквахме. И вие изглежда сте съгласни с мен, когато казвам, че се безпокоя за последиците от кризата за увеличаването на бедността. А всъщност една от нашите цели беше да се намали бедността. Безработицата сред малките, за ща... сред младите, за щастие намалява, но все още на твърде високи равнища. Освен това, трябва да се действа и в областта на дългосрочната безработица. Що се отнася до пазара на труда, Очевидно е, че колкото по-фрагментиран е той, толкова по-сложни са мерките, които трябва да предприемем. Трябва ясно да очертаем предизвикателствата. Ясно е, че има криза, но светът няма да спре да се върти. Същевременно трябва да говорим за развитието на обществото, на економиката, на пазара на труда, които се сблъскват с нови предизвикателства, включително и демографските промени, еволюцията на семейната структура, увеличението на населението, глобализацията – новите технологии, новите бизнес модели. Това са само няколко примера. Не можем да се противопоставим на тези развития. Да трябва просто да ги вземем предвид и в техния контекст да се погрижим да има закрила за онези, които имат нужда от нея. Има хора, които на които им е много трудно да се върнат на пазара на труда. И когато се увеличава неравенството в едно общество, това влушава и економическите перспективи за това общество. За това е много важно да се борим за по-голямо сближаване. Важни са а, шансовете на хората, равнопоставеността, включително и на пазара на труда, вземайки предвид и а, натрупаните умения и квалификациите и ученето през целия живот. И що се отнася до уменията, трябва да увеличим и социалната защита и закрила, и трябва да бъдат по-стабилни системите за социално осигуряване. Те трябва да са финансируеми в дългосрочен план и трябва да бъдат ефикасни и действително да могат да се борят срещу рисковете. Същевременно трябва да се борим за достойни условия на труд. Това са въпроси, на които не можем да действаме само на европейско равнище. Държавите членки също трябва да действат, но можем заедно, съвместно да разработим обща визия и общи усилия, за да може да се справим с тези предизвикателства. И всичко това трябва да е в духа на много силна политическа отговорност. Ясно е, че има социални партньори, които трябва да се включат, които трябва да ни помогнат, за да направим диагностика на ситуацията на различни места, за да знаем какви мерки да се предприемат. Всичко това трябва да се движи съвместно в хармония, много добре а, координирано и за това призовавам да се разгледа внимателно пакета, който очертах днес, да се прочете много подробно, защото той е важен за Европейския стълб на социалните права. Не пренебрегвайте и приложението, защото там има множество подробни данни има два работни документа, в които се очертават различните права, първични и вторични. А, също така а, вече постигнатото в социален план, международните изисквания и така нататък. Това са все документи, кои, елементи, които държавите членки са подкрепили и за това отново ви припомням, прочетете подробно документите и да, нека да подчертая, че държавите членки, както и социалните партньори, участваха активно в работ, разработването на тези документи и а, на този план, за да може да се развиваме към една социална Европа, която да позволява добро качество на живот и на днешните деца. Пазарната економика, която искаме да развиваме, изисква и социално а, тройно А. И ние го заслужаваме. И когато имаме е, економическо развитие, нещо за което трябва да се погрижим, то трябва да води до създаване на качествени работни места и на добра социална закрила за гражданите. Това са нашите задачи. И това са ангажименти, които твърдо поемаме, не са само думи. Ще видим точно как ще организираме действията си, но при всички положения мерките в областта на социалния стълб – са много сериозни и поемаме ангажимента да ги изпълним. Вече не може да се каже, че в тази област Европа не действа. Аз също съм била депутат в Европейския парламент и знам, че е извършена много работа, за да може да се подготви днешния дебат. Дайте да продължим да работим добре, да работим заедно, за да можем да постигнем положителни резултати. За да може Европа да е един континент, на който се живее добре, на който се подкрепят онези, които са по-уязвими или които може би са направили някаква грешка, когато са били млади, да има за всички социална закрила, да се помогне на озимите хора да преодолеят трудни етапи и да се развиват нататък. Благодаря за този дебат и очаквам да си сътрудничим заедно добре. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, за тези убедени слова. И сега а, няколко минути, за да може госпожа Юрова да заеме мястото си. tout le monde est là, donc nous allons continuer le débat puisque l'ordre du jour. a. Аз мисля, че всички са тук и можем да преминем към следващото.